possiamo iniziare anche se non siamo proprio al completo per evitare di fare ulteriori ritardi. Извинявайте, а, е, е, нека да не закъсняваме е, е, и веднага давам думата на господин Клайн. Mich hören? Geht Okay. Sehr geehrte Vorsitzende, Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви, че мога да говоря тук също от името на 30 милиона астматици в Европейския съюз, които е, всъщност поради отказ на комисията не могат да се ползват от ефекта на лекарството, което предлагаме. Става дума за малко медицинско помощно средство, става дума за вещество с име ефекто, което се продава и дава възможност на астматиците да мерят своите дихателни стойности и е, също така стойностите могат е, да бъдат мерени в легнало положение, което означава голямо удобство за астматиците, защото 70 до 80% от случаите на астма се проявяват през нощта. И за това е, с това лекарство може да се осигури правилна функция на съответните стойности. Обаче, за съжаление, когато се прилага в легнало положение, не може да функционира нашето средство. Това е изследване изследване, е, потвърдено от института Фрауенхофер. И за това аз е, мисля, че от 1992 е, година прилагам това лекарство на астматици и те всъщност имат много добри резултати, но за съжаление може да се прилага само в следнало положение или в изправено положение. Това не е допинг мярка. Вие виждате, че ефекта не функционира само в легнало положение. Откакто използвам този продукт, аз нямам тежки астматични пристъпи и всъщност това би означавало голяма економика на средства. Продуктът води също така до значително на економия на лекарствени средства. По наши изчисления около 50 милиарда евро е щетата за здравноосигурените лица. Ефекта, например, може да се проследи с една инжекция само Продуктът по тази причина, съгласно директивата на Европейския съюз, безспорно е медицински продукт от клас 1, но не е лекарствено средство, както предполагат компетентните органи. Продуктът носи знакът CE. Е. В федерална провинция Саксония Анхалт беше проверена сертификацията. Въпреки това, мога да кажа, че баварските компетентни органи е, поискаха от Саксония Анкълт е, неправомерно да се спре разпространението на продукта. Аргументите са абстрактни опасности, които той може да причини, но до сега няма доказателства за това. Това доведе през 1997 година до забрана за разпространение на този продукт. Е, комисията трябваше да наложи защитна клауза. Казвам трябваше, защото до сега това не е направено. При това изслушване. Става дума само за това, защо комисията никога не е провела процедура по налагане на защитна клауза, въпреки, че съгласно директивата на Европейския съюз това е, е предвидено. И е, това, което се предполага абстрактно като щета, също така се правят и много е, произволни е, заключения, а това не може да се каже за медицински продукти от е, клас 1А. В крайна сметка е, не отразява истината и е, води до несигурност сред е, неосведомените лица. Тази стратегия на Европейската държава членка беше приета сляпо от комисията, за да се предпазват индустриалните монополи и също така да се предпази е, е, Европейският съд от е, подаване на много жалби. Също така има много повече данни, които са предоставени за този продукт, повече отколкото се изисква от закона, въпреки че през 1996 година беше направено подробно изследване, няма някакви опасни резултати. И аз питам, питам, как може един медицински продукт да се счита за толкова опасен, след като той е прилаган от 1997 година на 2 милиона пъти. Той има много сигурна история на приложение и това се вижда от е, медицинските изследвания. Въпреки това, се изисква е, разрешаване на нов медикамент. Комисията познава проблема, обаче не реагира на основателното искане и подкрепя до сега е, всичко казано от нея, е, бездействайки. Най-късно до 2005 година е, трябваше да се изясни въпроса с процедурата по защитна клауза, но не е изяснен. Уважаеми е, депутати, уважаеми госпожо председател, и Искам да а, попитам защо комисията повече от 10 години не спазва общностното право. И а, също така има едно официално писмо на комисията от 22 февруари 2007 до държавите членки, в което се а, посочва, че а, тази процедура по налагане на защитна клауза все пак трябва да се проведе. Тоест 10 години по-късно след 97 година. Защо 10 години по-късно, след като а, се твърди в кавички, че продукт Продуктът е опасен. 2010 година административен съд Мюнхен, оказвайки на това официално писмо на комисията, прие, че трябва да се проведе такава процедура, разбира се, след като се сезира, сезира СЕО. Е, по време на лечението ние не сме знаели изобщо, че съществува такова писмо. И е, след е, произнасяне на съдебното решение ние поискахме да се запознаем с материалите по делото и тогава видяхме писмото. И предвид този отложен анализ на комисията от юли 2007 стана ясно, че все пак би трябвало да се проведе такава процедура по защитна клауза и се получи след това следното. Цитирам, предвид процедурата от 1997 година е известно, че тази процедура не може повече да продължава. Цялата информация е предоставена и трябва да се вземат, трябва да се направят постъпки пред съда. Разбира се, това е свободно решение. Как можете да твърдите това? Две официални позиции на комисията, които стигат до абсолютно противоположни заключения нашето, нашата жалба за отмяна на забраната от е, Бавария, наложена от Бавария, беше отхвърлена от е, е, СЕО и решението влезе в сила. Всеки, всяк, месец забавяне ще струва около 300 милиона евро на европейските класни е, здравни каси и е, също така ще застрашава здравето на болните от астма. Е, доказателствата, също и становището на правната комисия са ясни. И затова напълно е неразбираемо, че комисията продължава да бяга от отговорност. И за това ние молим комисията по петициите да бъде създадена комисия по разследване, за да може да се е, преодолеят тези празноти и тези пропуски, допуснати от комисията. Астматиците нямат политическа партия, те се нуждаят от помощ, а също така и от нощта на здравноосигурените и ние като производители и, е, ако имате правни въпроси, нашият адвокат господин е, Даменза е на ваше разположение. 30 милиона астматици ще ви благодарят, ако им обърнете внимание. Благодаря. Грация. И е, аз ви благодаря. Аз също ви благодаря. Веднага ще дам думата на представители на комисията. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря ви за това, че тази точка беше поставена на първо място в заседанието днес след обед. Комисията не успорва факта, е, че устройството, е, изработено от носителя на петицията, не позволява да се спестят е, средства, средства и от медицинските осигуровки. Едновременно с това комисията отговаря за това всички медицински устройства, които са в обращение в Европейски съюз, не представляват опасност за европейските граждани. Както господин Клайн току-що каза, медицинските устройства се е, ръководят е, от директива от 1993 година, която съвременява на неколкократно и в момента се преразглежда с оглед изготвянето на нови предложения и е, преработка на настояща директива. Предложенията ще се разгледат през 2011 година. Медицинските устройства, за разлика от фармацевтичните продукти, не трябва да бъдат подложени на процедура по издаването на разрешение от медицински органи. Обаче трябва да има удостоверения и тези удостоверения трябва да удостоверят, че въпросните устройства не, няма, не представляват високи или нисък риск. В случая вносителя на петицията казва, че има нисък риск, т.е. той трябва сам да получи разрешение и няма нужда да се обръща към трета инстанция. Независимо от това, обаче, за да се напише етикета СЕ, е, за да е, се гарантира, че продукта отговаря на директивата на Европейския съюз и може да бъде в свободно обращение в Европейския съюз, трябва да се изготви е, техническа документация, и да се удостовери, че няма никаква опасност от използването на това устройство. От гледна точка на комисията, вносителят на петицията никога не е удостоверил, че немските власти гарантират сигурността на използването на устройството. Необходимите технически данни не са посочени, не са попълнени формулярите и от наша гледна точка вносителят и производителя не са спазили условията, по силата на които устройството може да бъде пуснато в продажба и да бъде в обращение в Европейския съюз. Сега, тук се прилагат две разпоредби от директивата директивата член 8 е предпазна процедура и процедура 80. И двете разпоредби дават възможност на националните власти да забранят продажбата. А, член 8 се прилага, това е предпазна мярка и по силата на този член продукт, който вече се продава, но ако националните власти преценят, че това устройство е опасно поради е, дефект в производството или защото има нови научни доказателства за поява на риск. Е, е, именно по силата на този член немските власти първи уведомиха комисията за намерението им да е, забранят е, продажбата на устройството, изготвено от носителя на петицията през 1997 е, година. Процедурата обаче не е приключила, защото според доказателствата, които са представени тогава на комисията, включително писмо от тогавашния производител в Германия, производителя е съгласен да оттегли продукта от пазара и да не го продава повече, обаче няма намерение да попълни документацията. С други думи, е, комисията не е сигурна, че продукта няма отново да се появи на пазара е, или че е, забраната няма да бъде успорена. И става ясно, че от писмото, написано от носителя на комисията, което той написва много по-късно до комисията, през 2007 година последните новини от продукта са от август 2006 година. Вносителя на, комисията, на петицията казва, че отново се пуска в обращение този продукт, но произведен от друг производител. И отново е забранен от немските власти. Тогава вносителя на петицията вижда, че трябва да се позове всъщност на член 80, по силата на който националните власти, включително немските власти, трябва да предприемат необходимото, за да се предотврати продажбата на устройства, които не отговарят на директивата. Е, този продукт не отговаря на директивата, защото вносителя на петицията не е, е предоставил всички допълнителни е, данни, за да докаже, че устройството е безопасно. с, с други думи, ако се изисква демонстрация, демонстрацията е доказала, че продукта е опасен. Немските е, власти са досочили това на първа инстанция, а на втора инстанция са се позовали на член 80. Ние знаем, че вносителя на петицията е упражнил правата си пред немски съд. Ние е, е, е, чухме какво е решението на административния съд от Бавария е, през февруари. Естествено, че вносителя на петицията може да го обжалва. Е, комисията не е, е посъветвала е, съда какво да постанови, за разлика от това, което твърди вносителя на петицията. Съдът сам е взел решение и решението на съда не се позовава на решение на Европейска институция. Както вече казахме, решението може да се обжалва. А освен това, вносителя на петицията може да предостави е, данните, които се изискват от немските власти между август 2006 година и януари 2008 година. Е, комисията е уредила неколкократни срещи между вносителя на петицията, производителя и немските власти, и е, те е, стигнаха до е, подробни съвети за това вносителя на петицията какви доказателства и данни трябва да посочи в формулярите. Според федералните власти в Германия това ще предполага събиране на фактически данни, които ще струват около 30 хиляди, между 30 и 40 хиляди данни е, е, евро. И ако в момента има пациенти, които използват е, устройството, могат да се съберат въпросните данни. Комисията е предприела необичайни стъпки, защото вносителя на петицията е бил поставен във връзка с федералните власти в Германия. Това не е обичайна стъпка за нас, но тъй като това е малко предприятие, решихме, че то може да изпълнява, да има известни затруднения и видяхме, че немските власти правилно са тълкували за кола. Саксън Инхаут, които в началото са приели устройството, а, а, са решили, че трябва да спазят решението на баварските власти, че устройството не трябва да бъде пуснато на пазара. Това е решението на Федералната медицинска агенция. Е, Благодаря на комисията. Искам веднага да открия дебата. Както казах, не искаме да закъсняваме с времето. Бих казала, че ще трябва да приключим скоро. Давам думата за две минути на колегата Яфит. Благодаря, госпожо председател. Заглавието на петицията беше Killing me softly, убивай ме бавно, защото цялата процедура е много бавна. Аз не съм юрист, обаче Мога да посоча, че правната комисия преценява ситуацията така, че комисията, вероятно и националните органи, са подбрали една стратегия на отстъп, което не е, е най-доброто решение. Е, тук се прави непрекъснато е, една объркване между два члена 8 и 18. Е, също така Става дума за медицинско помощно средство, както разбрахте, пуснато на пазара. Една защитна клауза е приета от една федерална провинция, друга федерална провинция обаче отхвърля. И аз мисля, че трябва да попитам комисията дали тази процедура по налагане на защитна клауза е приключила или не. Защото проблемът се състои в това, имам предвид пред германските съдилища, че вносителят на петицията не може да ги сезира, за да търси правата си, докато не приключи процедурата по защитна клауза. Ние като предприемачи, а и гражданите имат, имаме нужда от информация, но необходимо е също решение, а също така най-лошия вариант е да се да не се вземе никакво решение. А, дори и лошо решение да се вземе, това все пак е нещо, но е много по-лошо е да не се вземе никакво решение, защото а, с това не се дава възможност за заемане на правна позиция и в цялата тази петиция за мен големия проблем е, че няма никакво решение и аз се съмнявам, че е, изобщо такова едно удължаване на процедурата отговаря на принципите на правовата държава. И за това питам комисията дали сте взели решение по процедурата или не, защото вносителят на петицията има право на информация, има право и на постановяване на решение по тази процедура. Ние сме дискутирали вече този въпрос. Е, става дума за е, една резолюция. Е, също не може да се продължава така. Вносителят на петицията има право както на информация, така и на решение по случая. Господин Хефнер, аз мисля, че това е чудесен пример за това, защо тази комисия се нуждае от правна уредба на петициите. Изобщо това е така, защото правата на гражданите в Европа трябва да се защитават. Ние имаме закони, но много често те не се прилагат и много случаи пострадалите лица се обръщат към съда. Това, което обаче тук се случва е, че от 13 години по висящо дело за което са похарчени много пари, се извършва блокиране и комисията не иска да излезе с решение. Ако комисията иска да вземе положително решение, добре, ако иска да вземе отрицателно решение, да го направи, обаче комисията не прави нищо. Госпожо Майер, при всички аргументи, които вие изложихте, не обяснявате защо се позовавате на кореспондент конвенция от 1997 година. Аз мисля, че там имаше недоразумения, които след това бяха премахнати. От 1997 до 2007 обаче пак нищо не е направено. Директивата е, ясно посочва, че процедурата по налагане на защитна клауза трябва да се проведе възможно най-скоро от комисията. Какво значи възможно най-скоро, след като процедурата до сега не е проведена? И кой според вас е компетентният орган? В Федерална република Германия това е провинция Саксония Анхалт. И е, през 96-та година там бяха представени всички документи, нямаше никакви възражения по тях. Възраженията от страна на Бавария до сега е, не са обяснени по същество, а вие пишете, че преди да мине процедурата по налагане на защитна клауза, не сте научили нищо от е, Саксония Анхалт. Много ви моля, кажете кой е компетентният орган. Аз искам да кажа защо за мен те тези неща са толкова а, важни. Има 30 милиона астматици в Европа. Аз самият а, и имах астма като дете, 14 години. И тук става дума за медицински продукт. А, и а, този медицински продукт се а, използва за инхалиране на спрея, така както примерно а, може да се инжектира всяка вакцина а, на различни места. Тези, които владеят пазара, казват, че това приспособление може да се продава заедно с спрея само и когато спреят се свърши, трябва пак да купите такъв комплект. А ние е, правим нещата по-ефтини, по-ефективни. Е, здравните каси казват, че по този начин се пестят разходи, а вие просто отказвате да е, дадете правото в случая. Аз искам да посоча, че ние няма да се задоволим с отговори, които според нас не са по същество и няма да допуснем по време на пледарно заседание производител да не може да реализира правата си. Госпожа Вертман, благодаря, госпожа председател. Аз мисля, че този случай е много комплексен, както казаха преди малко моите колеги. Аз е, междувременно разполагам с много документи и установявам, че те си противоречат. От една страна се посочва, е, изискват се клинични изследвания, е, от друга страна се посочва, че са приложени резултатите от тях. След това пък се посочва, че медицинското изследване не е необходимото, а дипломна работа. И тук си задавам въпрос въпроса какво всъщност се иска? Ако се искат такива проучвания, какви по-точно трябва да бъдат те? Представени ли са? Ако не, защо не са извършени? Ако да, защо не са признати? Аз тук просто си задавам много въпроси. От една страна се казва Промта за версус ефексо, от друга страна се казва продуктите с еднаква конструкция, до друго място се казва, че не са. И всъщност къде е истината? Това е наистина много комплексно комплексен въпрос и е, си мисля, е, че трябва да намери решение и на това се надявам. Смятам, че е изключително важно правната комисия наистина трябва да се занимае много подробно с тази ситуация, да я проучи подробно, а що се отнася до другите детайли, мога да се присъединя към преждеговорящите колеги. Благодаря. Øh, Госпожо председател, първо благодаря за това, че ми дадахте думата. Идва ми тук един латински израз Защото какво ще, какво ще стане в крайна сметка? Мисля, че фармацевтичните предприятия и производители е, не искат е, този, е, а, този препарат, това устройство да бъде пуснато на пазара, тъй като ще загубят много пари. Така че ми се струва, че не, не би било лошо да, да разполагаме с един така изчерп, изчерпателен списък на лобистите, защото тази сутрин говорихме за Порше. А, нека, а не, не забравяйте, че фармацевтичните предприятия и производители са дори по-добри лобисти и от автомобилостроителите. Така че ако, ако нямаше тези допълнителни продажби, мога да ви кажа, че тези производители ще да, да губят много пари. Така че аз мисля, че трябва да е, разрешите ползването на тази препарат. Сега, разбирам, госпожо, че членовете на Комисията по петициите не са изцяло задоволени от вашите отговори, затова ще ви помоля да, да ни предоставите писмен отговор в който да опишете точно и ясно позицията на комисията. Ще задам въпроса и на комисаря Дали. Ще поискам от него гаранции и обяснения, защото това казаното от вас днес се различава от казаното преди това тук. Така че днес получихме някоя е, една допълнителна информация, но се надявам в скоро време да получим един изчерпателен отговор от вас и в най-скоро време вносителя на петицията да разполага с съответните е, гаранции и отговори, които да го задоволят. Така, давам ви думата само за една минутка, но една минута, госпожо, не повече. Благодаря ви нека се върнем към цялата история. Първата процедура беше е, процедура за е, задвижване на клауза за предпазливост. Тогава ние е, да разгледахме въпроса и също същевременно разбрахме, че производителя няма намерение да продава този продукт тогава ние, по... ние не поискахме от Германия да, да оттегли клаузата за предпадливо, защото не, не считахме, че това е необходимо. Когато 10 години по-късно обаче а, препарата и от, отново бе пуснат на пазара, то тогава ние Е, тогава отново раз, разгледахме въпроси и разбрахме и се установи, че процедурата, която се прилага, не, не трябва да бъде по член 8, а по член 18. Така че господин Клайн в крайна сметка може да, е, може да обспорва това и той се обърна към немските съдилища. Немския съд е, се съгласи, но този, този, този препарат не може е, това устройство не може да се продава отделно от самия препарат. Проблема е, че трябва да се докаже, че самото устройство, което се поставя в устата е, е безопасно. Така че ако се използва друго устройство, то тогава трябва половина, на половина по-малко препарат, за да се постигне същия ефект. Така че трябва да всъщност да се, да се ем, установи дали, по какъв начин може да се използва това устройство без да, има, да се свръхдозира или да се дозата да не е достатъчна. Така, няма да... Нямам а, а, чувство, че сме изчерпали дебата и нямам чувство, че вашия отговор по, някак, по някакъв начин отговаря на нашия въпрос. Ние не ви зададахме този въпрос, госпожо. Затова... това Е, разбирам защо, защо, защо, защо се продължава този дебат, защото на практика комисията не отговаря на нашите въпроси, така че аз ще е, се обърна отново към комисаря Дали, а от вас желая да ни дадете един писмен отговор и е, който отговор ще бъде разпространен сред членовете на тази комисия и тогава ще организираме отново едно състезателно обсъждане. Не, про, просто им, имам чувство, че има недоразумение. Може би трябва да нещата да се об, да се изяснат. Не, не, ако, ако, ако почнем още една минута за този, за онзи, е, няма да, да спрем да свършим. Благодаря, госпожо председател. В действителност тук съществува пълно объркване, внесено от комисията, ако мога така да се изразя. Първо, по член 8 и член 18, комисията в това писмо самата посочва, той е от 22 февруари 2007 година, че става дума за процедура по член 8, алинея 2. И откъде се стига... Кафе Откъде се стига до член 18, аз не знам. А, мисля, че с това е ясно, че трябва да се проведе процедура по налагане на защитна клауза. Сега по доказателствената тежест, естествено, не вносителя трябва да доказва по член 8, че продуктът му е безопасен, а обратното държавата членка, която иска да атакува съдебно продукта и иска да вземе мерки, трябва тя да носи доказателствената тежест. И тя трябва да внесе доказателства, че продуктът е опасен. Тоест, е, вносителят на патента не е този, който трябва да доказва, че продуктът е безопасен. И е, само е, факта, че това приспособление е прилагано милиони пъти при съответните пациенти, доказва, че продуктът не е опасен. Сега по фактическите въпроси, които също не са толкова важни, никога не е обявено, че продуктът ще бъде изтеглен от пазара, нито друг производител е правил това. Имаме доказателство от Бронхоер, които съвсем ясно посочват, че продуктът продуктът винаги е бил разпространяван на пазара и никога не е, е спирано разпространението му. Е, сега въпросът, е, че административен съд Мюнхен не се позовава на писмото на господин Цуге от 22 февруари, това също е ясно. Не се позовава на това писмо в решението си. Аз искам всички тези точки, исках по-точно да изясня тези точки основно. Благодаря. Благодаря ви. Значи, ще спрем до тук и ще изчакаме документа, който ще е, ни бъде предоставен от комисията и ще продължиме през септември. Сега минаваме към следващата а, точка. Става дума за околна среда и доклад относно проучването на посещение в кампания. Благодаря ви, господин пред, госпожо председател. Благодаря, че ми позволихте да, пре, да, да разгледаме тази точка сега. Става дума за оценка на въздействие, една независима оценка на въздействие за един голям проект, за един е, така много специфичен проект в Европейско море. Тъй като става дума за газопровод, за газопровода Северен поток. Е, един участък вече е построен, всеки, всеки изминат месец се добавя нов участък и е като целият газопровод ще бъде с дължина 220 км. На последното е, заседание ком, комисията отговори, че става дума за един частен проект и че комисията не може да направи оценка на въздействието. шведски, финландски и немски институти са направили едни а, е, независими изследвания. А, е, но тези. Но се оказа, че тези изследвания с, са били поръчани от предприемача. И затова ние считаме, че подобна оценка, поискана и финансирана от предприемача, не е достатъчно независима за това. Припомням една директива от 1985 година, която изисква да се направи ОВОз по силата на член 5, 5 независимо дали проектите са, е, изпълняват от частни фирми или е, от публични. А, съгласно член 5 трябва трябва да бъдат а, е, проучени много точно последиците, които даден проект може да има за околната среда. Значи на по силата на член 5 на гореспоменатата директива бих искал да ви задам следните въпроси. В техническата спецификация е ли записано кой носи отговорността за екологическите последици в Балтийско море? Ако има ако има някакво бедствие, тогава ли ще търсиме кой е, кой е отговорен и кой ще понесе последиците? Нека не, нека не, нека не забравиме прецедента в Мексиканския залив. Разбира се, тук винаги може се преду... да се предотврати бедствието, като се затвори кранчето, но представете си, че има експлозия вътре в Балтийско море. Кой ще отговаря? Кой ще отговаря за последиците? Кой ще отговаря за дейностите по а, по спасяване, по, по прочистване. Разполагаме с 50 милиона евро за една програма, научна програма за Балтийско море, която има за цел да проучи евентуалните е, катастрофи катастрофални екологически последици от дадени проекти в Балтийско море, но ние с тук сме на практика, се сблъскваме с такъв с такова евентуална, с такава евентуална катастрофа. Така че, значи, бихме могли да, да поръчаме изследване по силата на програмата Бонус и финансирано от програмата бонус. Можем или не можем да го направим? Също така в, на 300 страница пише статисти, статистическите данни доказват, че възможността за а, газотеч е много ниска. Но, разбира се, се предвиждат се, разбира се, мерките, които трябва да се приложат в случай на газотеч. Така че комисията е, има ли упражнява ли контрол над тези процедури или на тези съответни мерки? Е, е, като не забравяме, че на дъното на Балтийско море лежат амуниции, останали от е, Втората световна война. Така че представете си, че има има е, проблем. Не, нека, нека, не, нека не забравяме, че Русия не е е подписала конвенцията ЕСПО относно трансграничните екологически заплахи. А, а в а, а, договора с, има позоваване на а, това а, на тази конвенция, но как може да има позоваване, когато страните не са подписали е, тази конвенция? Така че мисля, че Русия трябва да, ратифици... да, да ратифицира тази конвенция, упражнява ли се натиск над Русия, за да го направи. И още един въпрос този огромен скъп проект ще се осъществява в продължение на 50 години. А какво ще стане после? Кой ще отговаря после? Кой ще отговаря след 50 години за демонтирането или за, а, за изваждането от, от а, експлоатация на съоръженията? Тук е, никъде в документацията по Северен поток тези, тези въпроси не са за тех засегнати. Така че мисля, че нашите съмнения и нашата загриженост е, са съвсем уместни и е, въпросите, които зададахме преди две години, не намериха отговор. Балтийско море е малко море е, затворено море, е, като е, има много, много малко взаимодействие с останалите морски пространства. Така че една, едно екологическо бедствие там може да има много тежки последици за всички околни страни, не само за страната предприемач. Литва, Латвия, Естония са страни, крайбрежни страни и могат да, да понесат последиците от тази катастрофа. Благодаря ви, господин председател. Е, благодаря за увода. Аз ще се опитам с няколко думи да обясна каква е позицията на комисията. А след това ще се опитам да се позова и наказаното от господин е, депутат. Е, този проект е много е, сложен, тъй като и обема е голям, и това е един трансграничен проект. тук тук бяха повдигнати въпроси, свързани с екологията, безопасността, и мисля, че трябва да прибегнем до така наречената екологическа дипломация за разрешаването на тези проблеми. Цялата комисия е обсъждала този проблем, като сме си задали в Въпрос е каква е, е ролята на комисията в реализирането и в контрола на този проект. Е, вие споменахте една, директ, една е, директива за ОВОз. Това е една, една директива, която така очертава рамките е, и е, подобен овоз е, е, по, по силата на тази директива трябва да се направи от предприемача или от посочени от него лица, като този овоз се предостави след това на съответната държава членка или държава, но преди това Директивата изисква един анализ на проектите, както и налага публично допитване до обществеността, различните заинтересовани страни, включително и трансгранично публично допитване. Тази директива, която е приета от различните институции, няма за цел да, да, на, да наложи ОВОС а да види начина по който правилата се налагат, се прилагат от държавите членки. Става дума за много най- най-различни проекти, свързани с включително с строителство на тръбопроводи, газопроводи, но дори и с начина по който се, от, се, се развива животновиството. и държавите членки са онези, които отговарят за приложението на директивата. Просто исках да кажа, че комисията предприе преразглеждане на тази е, директива и от месец юни сме започнали едно широко допитване до обществеността с цел е, изменението и допълнението на тази директива и всички е, вие, отделните депутати, вие като комисия по петициите сте добре дошли да ни дадете е, вашите становища по това. Но, тук въпрос е как, какво, какво може да направи комисията на основата на, на а, е, директивата, с която разполагаме. Аз бих, на практика бих казал нищо. Така че, Предприем, предприемрача, както ви казах, е подготвил един анализ, като този, този анализ е бил предоставен на съответните власти на държавите членки, включително и на Русия. И също беше, беше направено и едно цялостно изследване на целия проект от А до Z по искане на комисията. Е, той беше изпратен на държавите членки. Те поискаха допълнителна информация към предприемача. Предприемача предостави тази допълнителна информация. Цялата тази информация беше достъпна за широката публика, не само в държавите членки, но всички тези държави, които имат някакво отношение или са крайбрежни държави, включително и Полша и е, всички държави, всички държави членки дадаха своето съгласие за реализацията на този проект. Така че е, това е един много голям проект, е, трансграничен проект. Не, не всички имат достатъчно опит в е, тази в тази област. В... За това комисията проведе технически семин, семинари и за държавите членки и по силата на конвенцията ЕСПО бяха предприяти съответните мерки. Т.е. комисията в рамките на своите правомощия направи всичко възможно, като ние така е, консултирахме държавите членки по съответните евентуални проблеми. И Комисията е готова да отговори на всяка една държава членка, която би искала евентуална информация за прилагането на Директива 85 и на проекти, които попадат под е, разпоредбите на тази директива. И сега да, да отговоря на депутатите, що се отнася до отговорностите. Има директива за отговорността при, е, на, когато се сблъскваме с екологически катастрофи или бедствия. Там са записани всички разпоредби. Що се отнася до Русия, тя е подписала конвенцията ЕСПО, но не е ратифицирала тази конвенция. Комисията и другите институции упражняват натиск над Русия и Рус... Русия е поела ангажимента да се съобрази де-факто с разпоредбите на конвенцията. Що се отнася до Балтийско море по принцип и е, е евентуалните е, последици за Балтийско море, да, наистина това е една много, един много уязвим регион. Така че аз е, е, тук има и, и колеги от други е, генерални дирекции. Въобще можем да ви дадем и допълнителна информация, ако ви е необходима така. Е, е, сега по две минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за дадените обяснения. Ясно е, че комисията се опитва да ни накара да забравим темата. Искам да ви напомня обаче, че през 2007 година е, Европейския парламент получи повече от 30 000 петиции по газопровода и е, всичко се основаваше основно върху заплахите за околната среда в е, Балтийско море. Ние знаем, че с абсолютно мнозинство от 542 гласа за и 60 е, гласа против беше гласувана нашата резолюция срещу този проект. Европейския парламент се обяви срещу заплахата за потребителя, околната среда, и економиката трябваше да се направи независимо ВОЗ от е, фирма, избрана от е, всички крайбрежни страни. Резолюцията остана без последици. Нещо повече, на предишното ни заседание представителя на комисията заяви, че има хиляди е, страници експертно мнение по проекта, така че на комисията не са необходими повече оценки на въздействието. Аз мисля, че е, това е по-скоро процедурна игра, игра с документи от страна на комисията. И е, се самообяви за некомпетентна, за да направи увоза, обаче като изпълнителен орган комисията трябва да изпълни резолюцията на европейския проект. В е, дадения случай трябва е, да е, наложи съобразяването с всички международни конвенции по морско право и изискванията за опазване на околната среда. Трябва просто да се опази Балтийско море от този проект – кога госпожа Лейди Аштън ще може спокойно да обсъди с Европейския парламент е, прилагането на този проект и да сподели с нас мнението си? В заключение, още веднъж искам да подчертая, че а, е, а, е, това е просто, просто невероятен казус. Можеш да си за или против проекта, но е, в е, дадения случай има не спазване на резолюция на Европейския парламент. Благодаря ви. Дами и господа, първо искам да благодаря на госпожа Герингер е, за работата и за изготвяне на позиция. Аз се присъединявам към е, всички гласове. До сега, преди две години, е, Европейския парламент е, гласува резолюцията с огромно мнозинство, в което имаше ясни указания за Европейската комисия и значителна част от тях изобщо не бяха приложени. Ще спомена само някои от тях. Парламента се противопостави на инвестициите в предвидения мащаб без увоз и е, се обърна към комисията и към съвета за осъществяване на пълен овоз на газопровода. Още повече, че е, комисията разполага с възможности за изготвяне е, на становище под силата на член 6 от директива 92-93 трябва да се види всички вещества, които замърсяват Балтийско море и комисията трябваше да оцени и допълнителните последици от проекта Северен поток. И е, парламента препоръчваше е, допълнителен. Е, допълнително трасе на газопровода, обаче тази препоръка също не беше изпълнена Искам да напомня, че е, това не беше позиция само на Европейския парламент. Не само Комисията по петиция се е занимавала с този проблем, но и Комисията по външни работи, Комисията ИТРЕ, е, търговия и вътрешен пазар. И резолюцията, гласувана от целия парламент, към нея се отнесоха с пренебрежение и с неуважение. Просто е, не се съобрази никой с тази резолюция. Може да се смята, че, е, може ли се смята, че е, платил инвеститора е достоверен? Тук имаме стълкновение на интереси, няма обективност и парламентът призова към обективност. Освен това, е, бях, забравиха е, да е, проследят земното трасе на газопровода между руските граници и държавите членки. Подобно решение би било много по-ефтино. Искам да попитам Европейската комисия, това ли са стандарти за международни отношения и за връзки между комисията и Европейския парламент? Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Аз не съм член на комисията по петициите, а на комисията по околна среда. За мен този въпрос е много важен за мен. Преди три години аз е, бях представител на неправителствени организации, е, които подадоха тази петиция за газопровода Северен поток. Радвам се, че Европейския парламент е, прояви политическа воля и преди две години постигна посочените резултати. Мълчанието на Европейската комисия е много разочароващо. Project е, from, uh... Сега, ние винаги чуваме един и същия отговор на въпроса за Северен поток и постоянният отговор е, че търговски проект, в който се включват само две страни, че не може да се направи нищо. Независимо от това обаче, Проектът е част от Трансевропейската енергийна мрежа. И аз се надявам, че Европейския парламент ще е, е, се произнесе. Основното искане в е, петицията беше независим вас. евентуален инструментариум за компенсация на щетите и альтернативни трасета. И тъй като не получихме отговор, ще повторя всичко, което вече беше казано за увоз. А, сега искам да ви кажа какво става а, в Балтийско море и какви са, а, каква е околната среда. През октомври 2009 година бяха правени проучвания по програмата Бонус и е, там е, токсичните вещества до Финландския залив е, и в южната част на морето са 10 пъти по-високи от нормалните. Е, примерно в кръвта на 14% от херингата са открити е, токсични вещества. Проблемът е сериозен и възниква следния въпрос. Ако се направят съпоставителни изследвания от 2001 година насам, до 2004 данните са еднакви, докато след това е, нивата скачат. Е, така че въпросът ми е дали Европейската комисия може да намери инструменти за контрол. Ако, примерно, да кажем, ако питате Северен поток, кой е виновен за щетите върху околната среда, в началото те казват, че има ли пари, а сега отговорът е, че са виновни страните, които са разрешили. Така че кой отговаря за този така наречен в кавички частен проект? Господин Босинао. Първо, Мога да ви кажа, че абсолютно намирам, че отговорите на комисията са незадоволителни. Това означава, че комисията а, има двояк подход и различни са стандарти. Едно за многонационалните предприятия, друго за обикновените граждани. Сега се оказа, че комисията е, няма достатъчната правна компетентност, за да навлезе в по-дълбочина на проблема и да направи увоз. Така, след е, катастрофата, на която сме свидетели в Мексиканския залив, в момента, в който се искат 20 милиарда долара от БП, за да компенсират за последиците от, от, от това бедствие, как си мислите, как, какво ще стане, ако Северен поток се сблъска с подобно положение? Откъде ще дойдат тези пари? А, представете си, че е предприемача банкротира в бъдеще. И какъв е вашия отговор? Съжалявам. Съжалявам, ама не, не мога да ви отговоря. Това ще ми кажете, нали? Преди няколко дни комисаря Поточник заяви, че Европейската директива ще бъде изменена вследствие на катастрофата, на която сме свидетели е, в е, Мексиканския залив. Днес вие ни казвате, че нямате правомощия да се намесите в един такъв протект, в един такъв проект. Сега, каз, казвате, че Русия е поела ангажимента да се съобразява с а, е, разпоредбите на конвенцията ЕСПО. Как как ще, как ще упражните натиск над, над, над, Рус, над Русия, за да ратифицират тази конвенция? Можете ли да ни отговорите конкретно? Защото просто вашите отговори са абсолютно неприемливи. И ако Представете си, че трябваше да отговаряте пред Американския конгрес. Много ви моля, кажете на комисарите, че по този начин не може да се действа. Не може, ние трябва да, да, ние трябва да отстояваме европейските стойности. Аз не съм против този проект. Сега е Северен посок, поток, след това ще бъде Набуко и така нататък. Но как, как, как искате да се бориме с Русия, когато има само две страни членки, които са наблизо или които са застегнати Румъния и България? Как Румъния и България ще защитат европейските стойности и ценности? А, в, в, в борба с този гигант, какъвто е Русия сега, госпожа Генигер, но, но много ви моля бър, бързичко. Благодаря ви, госпожо председател. Както виждате, съвсем не можем, не можем да се задоволим с отговора на комисията. Той наистина е незадоволителен, така че аз ще повторя още веднъж въпроса. Кой ще отговаря, ако ще трябва, трябва да се предприемат спасителни действия. Пет са страните, които влагат средства в този проект но гъста на, на, на практика е собственост на Русия до момента, до който гъста не, не е стигнала до Германия. Така че ако има някаква катастрофа, някакво бедствие по време на преноса, преди гъста да е стигнала до Германия, кой ще поеме е, разходите за обещетение и за, за спасителни действия? Така че по силата на член 5 ние имаме право на отговор и го настояваме да го получиме. Благодаря. А, остава въпроса открит, тъй като страните са недоволни. Решенията, които ще се вземат, се отлагат за следващото заседание на комисията през септември. Имате ли още нещо да кажете? Моля. 30 секунди. Благодаря ви много. Бих искал да, да запитам официално комисията, предвид критиките, които отправихме към нея, бих искал да припомня на комисията, че Европейския парламент е предприел вече резолюция че комисията трябва да се съобразява с решенията на Европейския парламент и че ако нещата продължават така, ние ще трябва да приемеме втора резолюция. Да, ще има съобщение на председателството. Това е важно, защото Знам, че има и писмо до президента Буса, където много ясно се поставя искането резолюцията на парламента да бъде изпълнена. Тоест, е, ние сме институция, която защитава европейските ценности и играем важна роля при такива инициативи. За това смятам, че въпросът трябва да бъде решен от координаторите на следващото заседание. Сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Става дума за а, информиране при кампании. А, аз приветствам господин Романо, който се присъедини към нас. Имаме също и вносители на петицията, която присъства тук и аз се обръщам към тях с, с думите, че времето е много малко за съжаление, виждам, че тук има много присъстващи и бих е, предложила една минута на всеки, ако е, всеки иска да каже нещо, или само един от носителите да вземе за 4 минути думата и да обобщи. Е, Извинете, обаче на нас не беше казано, че 5 минути можем да говорим. Двама сме, не сме толкова много. Това казват вносителите. Пет минути на човек, на вносител, значи тогава става 20 минути. Значи беше казано 3 изказвания за 5 минути. Сега, освен това имаме още един проблем. Виждате, че ние е, сме забавили е, работата по дневния ред с около четвърт час и чисто практически мога да кажа, че участват всички тук, комисията, асесорите и затова е важно всеки е, от вас да се опита да представи нещата в обобщен вид. Съжалявам, това е въпрос от практически характер. Знам, че темата е важна, но искам да ви помоля да не говорите повече от две минути всеки, ако сте четирима. И много ви моля, допълвайте с е, онези елементи дискусията, които са важни за нея. Кой ще вземе първи думата? È importante l'attenzione ah, no. che... Ви chiedo scusa, non sapevo, mancando la... Извинявайте. Колегата Мартенс не е тук, колегата Яола, колегата Аукен. Искате, може би, да направите встъпление? Да. На датски. Аз искам да ви кажа, че в момента разполагаме с доклад на два езика. На английски и на италиански. Това са първите езици на доклада. И е, сега току-що виждам доклада на датски. Виждам, че е, доста положително се изказват за властите, което няма нищо общо с това, което видяхме на място. Сега аз няма да съпоставям езиковите версии, но в е, доклада се описва обхвата на проблема. Какво видяхме? Какво видяхме на място? В град Кампания. Е е, какво видяхме на място? Е, кризата, за която сме уведомени, далеч не е разрешена. Няма никакви ясни сигнали, че директивата за отпадъците ще се прилага напълно там процента на преработка на отпадъците е предвидено в директивата, но не е спазено. Можахме да установим, е, че мерките е, които се препоръчат, е, е, се свеждат до обществени сметища. Не е правено ВОЗ, само се бири аларма. Казали се, че има спешен случай, обаче изобщо не са спазили изискванията по сметището. Това не значи, че проблемите са решени. За делегацията беше много трудно да прецени как точно стоят нещата? В някои случаи е, само видяхме, че има отпадъци, е, че е, фабриките за изгаряне на отпадъците изгарят всичко е, без абсолютно е, никакво сортиране на отпадъците. Видяхме огромни контейнери, видяхме отпадъци от химическата промишленост, които не трябва да бъдат на обществени сметища и е, заключихме, че е, положението в Румъния изисква много по-дългосрочно планиране, ако искате отново да бъдат отпуснати средства по фондовете. Още веднъж е, мога да ви напомня, че ние изобщо не знаем какво става с промишлените отпадъци. Бяха подадени много жалби за промишлени отпадъци, обаче в доклада не се посочва за трафик на промишлени отпадъци. Не само от Италия, а изобщо е, из всички страни. Много малко неща се знае за промишлени отпадъци. Какво виждаме? Незаконни сметища. Е, стратегията си остава неизменна. Изграждане на сметища. Е, това е единственото, което функционира – ако е, трябва да има изгаряне, трябва да има предварително сортиране. Изгарянето също е проблематично и не може да се използва за произволен вид отпадъци. Така че и тук храним надежда, че ще се намери по-подходящ отговор от италианските власти. Ние е, препоръчваме да не се отпускат средства е, по европейските фондове, докато не се одобри планиране и докато не се изготви е, план за прилагане на е, тези намерения. Трябва това да бъде достойно за доверие, защото до сега са изразходвани много европейски средства без никакъв положителен резултат. Ще... Е, ние разгледахме проблема с сортирането, с инсталациите за сортиране на отпадъци. Е, и сега тук няма повече да говоря, госпожо председател, защото не съм чел, чела документа на датски е, достатъчно така време. Посещението беше много поучително. Италианските власти много ни помогнаха. Това е истината. Получихме много добра информация и от комисията на място и се надявам в дискусията, която ще проведем днес с вносителите на петицията, ще можем да се подготвим за септември и се надяваме агенцията по околна среда, която ще отиде на място, ще ни посочи как да се реши проблема с отпадъците. Това не е само италиански проблем. Надявам се през септември да получим положителен резултат. И наистина искам да намерим решение на проблема с отпадъците не само в кампании, но и защо в Италия и в Европейския съюз. Не знам, достатъчно ли говорих, обръщам се към колегата, който беше с мен там. Нека той да ме допълни, ако е необходимо. Благодаря. Благодаря, колега Аукен. Колегата Яр още веднъж ще се изкаже в дебата, след като изслушаме всички. Сега давам думата на представителя на комисията Джузепе Манганаро. Добър ден! Аз представлявам главна дирекция околна среда и ще ви представя най-новите сведения относно процедурата за нарушение, която е установена в е, кампания при проучвателното посещение. Знаете, че по този случай се произнесе и СЕО и е ясно, че в кампания съществува проблем от структурен характер, по отношение на управлението на отпадъците на 23 март Компетентните органи на комисията са изпратили официално писмо до италианските власти, за да изискат от тях допълнителна информация относно мерките, които италианските компетентни органи смятат да вземат в случая, за да се подобри ситуацията след решението на Европейския съд. Официалният отговор на италианските компетентни органи се получи в службите на комисията миналия месец. Той беше, това писмо беше анализирано подробно и му беше направена оценка от главна дирекция околна среда, генерална дирекция околна среда, извинете. И аз тук искам да посоча, че за комисията е ясно, че трябва да се вземат предвид основно два аспекта. Комисията ще прикани италианските компетентни органи, в частност компетентните органи на кампания, да започнат да изготвят регионален план за управление на отпадъците. Този план естествено трябва да бъде прият от е, Генерална дирекция околна среда на комисията и е, също така ще се отправи запитване към италианските компетентни органи, как смятат да изградат съответните инфраструктури, за да може тази мрежа от а, инсталации за а, отстраняване на отпадъците да работи ефективно, кога а, ще а, бъдат пуснати в експлоатация тези съоръжения, и така нататък. Комисията ще се спре и на проблема за екобалите. За нас това е много важен проблем. Той трябва да бъде уреден съответно в кампания. Става дума не само за отстраняване на новите отпадъци, които в момента се събират в кампания, а също и на старите балирани отпадъци. Следователно, Както казах, за нас графиката е от много важно значение. Кога, какво ще се направи, Генерална дирекция околна среда ще отправи ясен въпрос към италианските органи и също така трябва при нас да се получи едно достоверно решение от тяхна страна за балите с отпадъци. Давам думата на следващият оратор от името на съответния регион. Госпожо председател, от моя страна аз мога само да прецизирам как е, точно стоят нещата с блокиране на средствата по програмите, които в момента се изпълняват в кампания. На практика става дума за две програми. Едната се отнася за периода 2006 година и беше предвидено за регионалните системи за отпадъци да се отдели сума от около 170 милиона евро, като половината от тях трябва да се поемат от Фонда за регионално развитие. Що се отнася до първата програма, бяха спрени плащанията от 27 юни, не, извинете, 29 юни 2007 година беше изпратено становище на тази дата и от тогава разходите, които също са спрени, вече възлизат на 10,5 милиона евро тези разходи, както казах, са спряни и италианските органи, респективно обжалват решението пред първоинстанционния съд за това спиране на разходите и ако не се лъжа, се очаква до края на годината съдът да постанови решение по случая. Сега за ваша информация е, ще посоча точните цифрови данни от програма 2000-2006. Те са публикувани в заключителния доклад който регионът трябва да представи, трябваше да представи до а, края на септември 2010 година. Трябва всъщност да представи. А, до, до края на септември 2010 година. В противен случай ще загуби право да получи тези средства. Сега може да се извърши отлагане чрез друга мярка, така че тези средства, които са загубени, да бъдат да се даде възможност да бъдат освоени. Това е отразено в заключителния доклад и се приема, че няма да се загуби нетната сума на помощта, е, отпусната от Европейския съюз, но след това от 2007 до 2013 година има още една програма, за която също са заделени средства. В частност става дума за интегриран цикъл на управление на отпадъците. Това са суми в размер на 270 милиона евро и тук отново се предвижда 50% от средствата да се поемат от Европейския фонд за регионално развитие. В момента действа клауза в оперативната програма. Тази клауза беше подписана на времето от комисията. Всъщност клаузата възлага изискане за три условия, да бъдат изпълнени три условия. Първото от тях е да се посочи кой е точно колегата в Генерална дирекция околна среда, т.е регион Кампания трябва да ни представи официален план за управление на отпадъците, а вече нашата дирекция трябва да го провери за съответствие и да го одобри. Второто условие, което трябва да бъде изпълнено, е свързано с факта, че е, имаме на лице извънредни структури и обстоятелства, чисто формално е, може и секретарията за гражданска защита да поеме тази функция, обаче доклад, който беше представен, е, наистина предвижда възможност за текущата година на службата за гражданска защита да се отпуснат още средства – но в момента все още няма окончателна позиция по този въпрос. Към момента, в който разходите са били извършени, както казах, първо трябва да дойде плана, той трябва да е задоволителен, трябва да бъде утвърден от регионалните органи и след това да се проведе процедурата по ОВОз естествено след това да се възложи обществена поръчка, т.е. абсолютно всички тези процедури трябва да отговарят на съответните директиви. И третото условие, което всъщност може да се изпълни по-лесно, е, е следното. В момента, в който органите в кампания могат да сертифицират тези разходи, административният орган трябва да провери дали тези разходи е, съответстват на целите на плана. Към момента, в който органите искат да им бъдат възстановени суми, трябва да се направи тази проверка за съответствие с целите на плана. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към изказвания на вносителите на петициите. Господин Еспозито за две минути. Много е важно Комисията по петициите на Европейския парламент да изслуша представители на кампания, е, които са в е, спешна ситуация. От месеци се опитват да прикрият истината различни медии в Италия и в Европа а, непрекъснато а, пишат, че сметищата нарастват с опасни отровни вещества. От години слушаме приказки и е, нищо на лице. Депутатите от Европейския парламент, които посетиха района от 28 до 30 април, се задоволиха с тези приказки. Както сами чухте, съда сега, председателката, ако обичате, ако обичате малко по-бавно, та, мисълта ми беше, че бяха блокирани а, фондовете вследствие на решението на Европейския съд. Е, делегацията на Европейския парламент просто установи на място каква е истината. Ние искаме да се създаде интегрирана мрежа. Няма я, както в кампания, така и в други райони на Италия. Както видяхме през последните години, на няколко пъти, винаги когато сме имали възможност е, да ни се чуе думата, когато сме предавали документи, както беше по времето на посещението в е, вашата делегация, в кампания решават да изгорят отпадъците и по този начин да произведат енергия, но е, тези инсинератори струват е, много пари, а средствата не се използват, например, за обновяеми енергийни източници. Е, Дънакоплатецът накоплатеца е този, който трябва винаги да финансира това. Е, електроенергията непрекъснато поскъпва. Напоследък пак вдигнаха цената на електроенергията с 7%, въпреки изграждането на тези инсинератори. Това обаче не е включено в доклада на делегацията. Сега, е, е, съдейки по това, което чувам за финансовата рамка 2007-2013, насоката си е същата, каквато беше до сега. Е, има инсинератори в Даче, в Салерма, в Неапол, Тенора Лафоса. Всичко продължава да изгаря бали с отпадъци. Това е, това е абсурдно просто директивата 2006-12 на Европейския съюз и всички прияти мерки за управление на отпадъците не се спазват. Не е, необх... не е достатъчно да се цедират красиви принципи. Тези принципи просто трябва да се спазват. И предложението, е, с е, което се изгарят екологични отпадъци, не спазва директивата. Регионалните власти не правят нищо, макар че твърдят обратното пред представители на комисията. Тък му обратното, през последните години всичко се прави при пълно единодушие между централното правителство и местните власти. А тези, които в момента управляват района, са същите, които управляват страната. Е, в, на отпадъците на Дацино е, нищо не беше направено нито вчера, нито днес. Нищо не се прави и за да се предотврати замразяването на демокрацията в Италия. Е, това е истинско нарушение. Някои граждани дори бяха арестувани, защото си позволиха да заснемат сметището. Ние нямаме демокрация. Гражданите не са жертва на синдром. Те много добре са разбрали логиката на инсинераторите, защото знаят какво става на място – когато отправят критики, е, критиките са напълно основателни. Ние искаме преработване, едно възможно преработване на отпадъците, но никой не ни чува. Чуваме само лъжи. Истинската причина на кризата в кампания е, е, е че искат на всяка цена да изградят този инсинератор и даче, дачия, е, е собственост е, е тяхна собственост. И натрупаните бали с отпадъци напоследък са гаранция за банките, които финансират този инсинератор. Комисията признава в заключенията си, че инсинератора е изграден без е, да е подадена никаква информация на гражданите за изискванията за опазване на околна среда, и за е, резултатите от направения увоз. Независимо от това обаче, комисията оказа своята подкрепа за работата на въпросния инсинератор. Ние много добре знаем, че при изгаряне на отпадъци остават е, остатъчни токсични вещества, които в последствие се разпространяват в околната среда. Е, как да вярваме на менеджери, които твърдят, че инсинераторите не се отразяват на околната среда? Ние отлично знаем, че здравето на хората е под заплаха. Е, протокола от регионалните власти които са забранили пазбищата в района, доказват, че почвата е отровена протокола 05453991 от юли тази година повтаря, че няма нищо ново, че няма никакво основание е, за изключенията, за забрана на пазбищата около Дачера и съседните прилежащите и райони. От 2004 година се изобличава наличието на диоксин. На 28 март 2009 година е, председателката, извинете, говорите повече от 8 минути, трябва вече да приключвате. Лесно е да се види съдържанието на прах в района е над всички е, критерии в Дачера 35 дена в годината има повече прах от допустимото. А миналата година повече от 110 дни. тези година имахме 53 дни на прехвърляне на граничните стойности. И менеджера на инсинератора не прави нищо. Беше назначен проверител къде обаче отиде изследването за епидемии? Кметът на Дачера оттегли своите представители от обсерваторията, а именно той отговаря за здравето на граждан. Председателката казва, извинявайте, прекалявате е, 10 минути, приказвате. Сега чета последната права, казва е, горатора. Ние е, ще бъдем бдителни, но председателката прекъсва микрофона, изключва микрофона на изказващия се. Президенте, се, ми няма Италия. Но, госпожо председател, ние сме дошли от Италия. Е, ние сами сме си платили, сами сме си платили за пътуването. Благодарим на парламента, че ни покани. Дайте ни поне възможност да се изкажем е, от години, от години страдаме, от години, от години плата ни страда. И И за нас е абсолютно недопустимо, е, че не ни се дава възможност да се изкажем днес. Ние не сме професионални политици. Е, е, председателката, това, което оказвате, е абсолютно излишно и неуместно. Държа да ви го кажа. Ние сме на разположение на всички вносители на петиции, а не само на ваше разположение. И имаме много натоварен дневен ред. Работим по хронометър, минута по минута. Темите се избират месец по месец. Не сте дошли само вие. Дошли са граждани от 27 държави държавния членка и те имат право да ви слушат вас, както и всички останали. Посветихме един час на темата. Това е достатъчно. Вие монополизирате 12 минути и няма да има време да изслушаме останалите. Едва ли това е в интерес на гражданите и на вашите съграждани да ви слушаме само вас. По Non mi sembra utile venire qui a fare... Е, трябва първо да спазвате различните изисквания, които трябва да се спазват за внасене на петиция. Не сте дошли да ни представите програма. Аз е, се опитвам да работя и да се върша работа колкото може по-добре. И явно е, че не успявам, но ще се опитам да е, се усъвършенствам. Анна Маргарит. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, че ми дава думата. Благодаря по-специално тези депутати, които посетиха кампания през април. Те искаха да видят с очите си, да пипнат, да видят какъв е проблема в нашия регион. Аз ще се опитам да представя нещата простичко, защото смятам, че колкото по-просто се представят нещата, толкова по-ясни са те. Vuol sentire. Purtroppo è questa la realtà che ci troviamo nelle zone in cui noi vi... Няма по-глух от този, който не иска да чува. И това е, това е, това е факт това е ежедневие в нашия регион. Става дума за сметището за Търсиньо, петиция подписана от 3700 души от региона. Населението винаги е било против създаването на това сметище. Още тогава, когато започнаха да се а, събират отпадъци в подножието на Везуви. Мя, мя, мя, място, където място, което е било класира, класифицирано от Европейския съюз по силата на директива 1187 година. Става дума за, едно, за, за един защитен регион, по силата на италианското законодателство и по силата на европейското законодателство. А днес там има сметище, сметище, което е абсолютно незаконно и което се разраства със всеки изминат ден. Чувате ли ме? stati fatti addirittura dei rinforzi laterali in cemento alla discarica per poter conferito. Quindi innanzitutto voglio anche Целта и се, и се прави всичко възможно това сметище да се разраства все повече и повече. Още веднъж първо благодаря на председателката Мацони и на всички от тези депутати, които посетиха нашия регион през април. Благодаря на госпожа Окън, не знам дали презнасям добре нейното име и нейния колега. Казаното от вас е абсолютно вярно и точно. Ние бихме искали отпадъците да се управляват в интегриран цикъл, който да се съобразява с, евро... с, с италианското и европейско законодателство и ние сме граждани като всички останали граждани и ние бихме искали законите да се отнасят за нас, както за всички останали. Ние не искаме по-различно отношение. И тъй като съветника Романо е тук. Как... Нека каже какво мисли записан, написаното днес в Котидано, Котидиано Ди Наполи. Emergenza rifiuti in Campania. Quindi gli chiedo spiegazioni. Изисква се да се, да, да се върне е, извънредното положение, свързано с депонирането на отпадъците в кампания. Ако това, което те казват е така, защо тогава да се връща изваредното положение? Благодаря ви, казва председателя. Сега ще, ще дам възможност на съветника да отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратък. Не съм, не съм прочел напис... на написаното в Котидиано Динаполи. Не ли след малко, казва председателката, защото някой иска да вземе думата в залата. Трябва да приключиме най-късно в 17 часа, казва председателката. Освен ако не, освен ако, ако, ако не искате да, из, да, из, да изслушвате съветника, ако не искате да слушате господин съветника, просто ще му отнема думата. Добре, господин съветник, имате думата. Така че продължава а, оратора. Не съм чел, прочета, не съм прочел а, написаното в Котидиано Динаполи днеска. Аз абсолютно не споделям искането за а, възвръщане и въвеждане на изваредно положение. Мисля, може би в това интервю е ставало дума за нещо друго, за един също така важен въпрос. Въпрос или про- проблем, който е, някакси проистича от изменението и допълнението на закона 126 от 2009 година. На от 1 януари по силата на новия закон управлението на отпадъците е, ще бъде прерогатива на регионите. Така че не, не, не, знам, как, не знам как ще е възможно е, да се въведат всички правила и да започне това управление след 5 месеца. Мисля, че няма да е възможно регионите да управляват е, този, тези, тези цикли тези интегрирани е, цикли, като е, управлението трябва да се извършва не от един оператор, а от няколко оператора. Не, може да изискваме единно управление, но същевременно то трябва да бъде е, еднакво за всички. За, за, за сега имаме териториални програми и пет а, е, предприятия, които са представили програми, свързани с изгарянето на отпадъци. Само за инцинераторите, докато събирането и депонирането ще продължи да бъде прерогатива на общините в продължение на една година все още. Какво искат носителите на петицията? господин Манганаро, господин Рома обясниха това. Трите условия за интегрирано управление са първо регионално интегрирано, интегрирано управление за а, твърдите отпадъци, за специалните отпадъци и програмата на, за бонуси аз, примерно, мога да, мога да добавя също така управлението за водата и атмосферни отпадъците в атмосферата. Значи, из нас се изисква един глобален подход, а не само чисто и просто управление на а, отпадъците как да подобриме качеството на водата и на почвата, ако не знаеме какви вещества се съдържат. И През последните два месеца напреднахме доста по програмирането. Е, но успехи наистина сме постигнали предимно в интегрираното управление на специфичните отпадъци. Колкото до другите програми, в момента ги усъвременяваме. Програмата трябва да, се, да бъде приета от регионалните местни а, органи на властта. Това ще стане следващата седмица, но след това регионалният съвет ще трябва да приеме тази програма, така че макар и да, да, сме, да сме постигнали известен напредък, а, има още какво да се желае, но ако не приемеме колкото се може по-бързо е, всички, всички правила от относно управлението на, специ... на специфичните отпадъци, то ще се сблъскаме отново с проблемите, с които, е, на които вие бехте свидетели през април, т.е. смесването на е, битовите отпадъци с специалните или специфичните отпадъци. Така че важно е първо да можем да отделиме е, специфичните отпадъци от битовите отпадъци и това и е, което иска да, искам да кажа в заключение. Прави сте, че трябва да има глобално управление на отпадъците. Не знам дали вече сме минали Рубикона и сме минали от другата страна а, на бариерата то поне аз се опитвам да направя всичко, което, което мога, поемам своята отговорност и ние трябва да вървим напред, защото нямаме никакъв друг избор. Цикъла на управление изисква да продължиме да, е, да използваме двата инсинератора, е, този, който е в е, в Неапол и в Салерно ние изслушахме е, вашите искания, вашите забележки, но липсват 3 милиона кубически метра. Е, не разполагаме с 3 милиона кубически метри. Просто не знаем къде, къде, къде да бъдат те. Това, ни, това, ни, това, това е наследството ни от гражданската защита. Трябва да се, да се съобразяваме с закон от 90-та година, така наречения закон 123, в който се предвиждат две сметища около Салерно и две в около Напол. Няпол. Ние не, не желаеме, тъй като има вече две сметища в Терцино, знаеме с какви проблеми се сблъскват а, там хората. Ние е, отказваме да бъде създадено трето сметище там на място, а колкото до масерия, и там има едно сметище. Но а, Е, разделянето на, на отпадъците е нещо трудно. Трябва да се е, въведе нова култура, ново схващане. Кметове, местни са, общински съветници не са разбрали как, значимостта на разделното управление на е, отпадъците на още много, много граждани не са убедени в ползата на подобен подход. Те не смятат, че трябва да се разделят отпадъците. Така че наш, нашата цел е да подпомогнем на общините, да подпомогнем общините, да създадем програми за разделяне на отпадъците, защото целта не е само този или онзи да получи финансиране и средства. Ние имаме програми за това, но още веднъж ще, ще се сблъскаме с, ед, с едно, е, една безисходица. В в момента се създават съоръжения, но в един момент ще е, ще се сблъскаме с блокаж. Е, с плащанията са спряни, кампания не може да, да даде средствата. Не, че ние се бориме за тези средства, ние просто бихме искали да можем да изпълним ангажиментите си и да продължиме с, с е, създаването на съответната инфраструктура. Всичко това трябва да се впише в е, стратегическата средносрочна програма ние е, произвеждаме 7 милиона и 7200 килограма отпадъци на ден, така че проблема е много голям, много тежък. Трябва да разрешим този проблем веднага. Вярно, имаме стратегическо виждане, но и много закъснение и трябва да наваксаме закъснението. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Сега, във връзка с казаното от колегата Алкен, е, три точки минават като червена нишка през дискусията в кампания. Първо, липса на диалог. Аз моля участниците да говорят помежду си и в тежки времена. Точно когато има проблеми е важна комуникацията. А иначе Медиите са за това, за да представят конфликтите, но не и да решават конфликтите. Е, решаването на конфликтите става в диалог. Второ, има недостатъчна прозрачност. Ние сме изправени през явлението, когато погледнем е, нещата, е, да установим, че едната страна казва граничните стойности са превишени, другата страна казва, че това не е вярно. И ако сте наблюдател, тогава трябва да имате достатъчно прозрачност, достатъчно достатъчно данни, за да можете да прецените каква е обективната истина, също и от научна гледна точка. Това е втората ми молба да има много повече прозрачност в целия този случай. Както беше казано от преждеговорившите, краткосрочните стратегии трябва да включват управление на отпадъците. Също така е много важна стратегия, устойчива стратегия за отстраняване на отпадъците. И си струва да се занимаем с това, защо защото е, Европейският съюз предоставя достатъчно средства за подобни проекти. И е, просто е, средствата са на лице. В случая обаче липсва необходимата концепция, за да може да се изпълни този проект. А сега аз искам да посоча също, че е, съм много благодарен на италианските колеги и господин Мацони за това пътуване, е, проучвателно посещение. Ние отидохме навсякъде, където наистина беше важно да се проведе мисия за установяване на фактите. Ние обещаваме на вносителите, че няма да се откажем, ще продължим, защото точно последното, което споменах, устойчива концепция за отпадъците е нещо много важно, за да може да се намери трайно решаване на проблема. Благодаря. Консулено. Да. За... Приключваме първата работна фаза. благодарение на господин Мацони, но и на колегите, които не са италианци, отидоха в кампания. Те е, създадоха интересни контакти с е, гражданските комитети и смятам, че като цяло ние трябва да решим положително случая. Що се отнася до онази част от е, документите, тя е изчерпателна в първата работна фаза. През следващите месеци ще трябва да се провери какво се случва. Аз казах, че асесора Романо трябва да осигури един малко по-кохерентен институционален поглед върху всичко това през следващите месеци. Ще моля да няма толкова много препратки към миналото, а да говорим за света, в който живеем сега. В момента в който асесорът дойде в Брюксел, Сенатът на републиката прие изменение на закона. Всъщност става дума за две изменения, което улеснява работата ни. И тук става дума за изменение свързано с термореактора Ачаро и по-скоро неговото придобиване. И второ, е, става дума за средства не е, от националния бюджет, от регионалния бюджет. Аз казвам точно е, това, господин асесор, защото ако се програмират 9 е, милиона европейски средства, 3,3 е, са предвидени милиона са предвидени за този план за отпадъците. И опасността е сега Брюксел да преведе парите, за да закупим е, тази термоинсталация и да нямаме готовност, крайна сметка. Ние трябва да убедим съответно парламентаристите, Както казах, от тогава се случиха някои неща, но ние трябва да избягваме подобни подаръци. Второ, както казах, преди няколко часа ситуацията би влушила дори пакта за стабилност. Беше включен още един елемент, независимо от 5 милиона или 10 милиона, които трябва да се намерят от някъде, от програмата 130 хиляди и така нататък. Всички разходи, що се отнася до последните 10 месеца, са блокирани, но става дума не за обичайните средства, за общностни средства. Така че внимание, тук има опасност да стане с ресурсите това, което вие споменахте – Вижте, е, това всичко се случи в Италианския сенат. Ние трябва да избягваме подобни неща. Има игра с три карти, които непрекъснато се смесват, така че много ви моля, е, избягвайте подобни ситуации. Трябва да има институционално единство, за да има успех. Не идвайте в Брюксел и не разказвайте всъщност е, това, което не би следвало да бъде резултат от вашата дейност. Госпожо председател, аз ще бъда съвсем кратък и ще кажа следното. Историята е винаги е, приоритет на тези, които идват е, след нея. Асесорът е, Романо дойде последния път, е, установи е, нещата и ни увери, че ще продължава да се ангажира с случая, обаче дори при най-добра воля това не е достатъчно. Може би е, да хвърлим поглед към доклада на Комисията по петициите. Не може да се каже, а това казват някои вносители също, че не може да се твърди, че това предава правилно нещата, установени от делегацията в кампания. Естествено, ние ще трябва да си мислим за този интегриран цикъл за управление на отпадъците, да се създаде нормална ситуация и така нататък. Обаче, е, една вносителка преди това каза, че иска като италианка да бъде възприемана като европейски граждани. Т.е. ние искаме нормална ситуация, нормални отношения и за това ние приветстваме новото регионално управление, както колегата Андрея Буцолини каза, е, дългосрочен план със сигурност ние няма да можем да управляваме този феномен, ако гледаме само назад, но ако гледаме само напред, Сесо Романо, аз знам, вие сте човек, който е ангажиран и сериозен и това се вижда от всички, също и в двустранен аспект. И за това тук в комисията ви пожелавам успех във вашата работа. Благодаря. Е, казва председателят, е, че Сесо Романо трябва след 5 минути да напусне залата, така че може би ще продължим през септември, колегата Алкн. Аз съм съгласна, че да продължим през септември, но искам да сме сигурни по две неща. Първо, да кажем на Романо, че по-добрата комуникация не струва нищо, обаче може да подобри нещата. Е, това беше много важна точка. Е, ние сме изправени пред отсъствие на комуникация и ужасно отношение към хората, които страдат от всичко това. Това не може да промени нищо. Аз не мога да чуя от комисията ясно дали те имат правомощията е, да поемат цялата иерархия по е, отпадъците. Е, защото това, което е, виж, чуваме, но освен това, което чуваме, виждаме, че е, всичко става по Люксембург. Обаче, ако погледнем какво е, става, ние виждаме какво става на място и всичко се изгаря. Директора на завода за изгаряне на отпадъци, с който говорихме, той беше готов, че да ни каже, че всичко може да се изгори, докато ние в Дания знаем, че не всичко може да се гори, колкото и да е съвременно устройство за изгаряне на отпадъците. Е, трябва да има много внимателно сортиране на отпадъците. Това е много лошо решение. Обаче това е единственото, което на практика се прилага. И заради това е, смятам, че трябва много по-добре да се запознаем с ситуацията. Не може ли да поискаме нещо като модел, какво става на други места? Е, да се направи предварително проучване, да се види как въпросът се решава на други места, да се види какво трябва да се направи, а не просто е, да жестикулираме. Благодаря ви. Това е. Благодаря ви. Госпожа Дебрун иска непременно да си скаже. Да, искам да взема думата, да. Искам да благодаря на колегите за работата, която са свършили по доклада. Аз мисля, че това е много силен доклад и просто е шокиращ. Шокиращо е да се чуе, че има ситуация, при която а, няма контрол върху сметищата и полицията дори няма контрол. Това е видяла делегацията. Вижда се, че хората искат нещо да се направи за бъдеще, обаче е, закон е толкова секретен, все едно, че е за отбрана. В доклада се говори за главни насоки към района е приел насоки за управление на отпадъците, обаче разбирам, че всичко си е както е било при предишната администрация. Имам и въпрос за това, че ни се казва, че е, се говори за отпускане на средства при новия план. Това взима ли се под внимание? аз е, не чувам тук при промяната на директивата за отпадъците. При нейната промяна е, се изисква утре на 16 июли да има степенуване на отпадъците във всички държави членки. Тук не чух нищо е, дали това, което днес чухме, отговаря на промяната. Сега говорим за ключови аспекти на европейското законодателство, които са сериозно нарушени. И тук не чуваме или аз поне не чух ясно предложение за изход. И е, ние не можем да приемаме, че ситуацията е толкова лоша, че сега е, тря... че, че, че тя е ужасна, тя е направо толкова отвратително, че е окей okay да е така. Е, това не е възможно. Ние трябва категорично да вземем позиция, да кажем, трябва да контролираме това. Не можем да приемем ситуация, при която е, комисията е, май пак ще се съгласи да отпуска средства. Това е явно нарушение. Тук в доклада на 10-та страница най-долу чуваме, е, че когато се говори за сметища, изгаряне на отпадъци, не се е изисквал у вас при сега приятото законодателство. Може би е така, обаче по новото законодателство то се изисква. 83337 се изисква у А, ако, аз, ако къщата ми гори, аз не мога да живея там. Така че всичко това се изгражда в противоречие с европейските директиви и какво се прави сега, за да се търси решение. Искаме отговор на тези въпроси и трябва да продължим непременно, непременно по темата през септември. Благодаря ви. Сега е, давам думата на господин Окоджани, вносител на, на петицията. Е, той да ни запознае със своите заключения. Да, Аура Романова, че се тръгна, обаче това не е истина. Имам предвид това, което казва за проблема с отпадъците в кампания. За да се изградят при нас две е, инсталации за изгаряне на отпадъци са необходими няколко години. Разделяне на отпадъците е нещо, което е, би могло да се направи. Ние още днес сме започнали с разделянето на отпадъците и използваме съоръжения за компостиране, също така и с инсталации за студено третиране, за да могат обаче те да заместят инсталациите за изгаряне на отпадъци се изискват няколко милиона евро само при нас съществуват такива големи инсталации, които изготвят огромни бали, след което тези бали се изгарят. И тези бали е, се съхраняват, а това буди възмущението на гражданите, защото не се знае какво в крайна сметка ще стане с тях. Например, в Валенсиана, там ни е необходим ясен план. Казва се, че ще се изграждат инсталации за изгаряне на отпадъци. Да, обаче молим Европа да предостави средства за това за да можем да изградим добър цикъл за управление на отпадъците. Не такъв какъвто имаме днес, а нещо, което би било добро след 5-6 години. В кампания има достатъчно а, хора, които защитават страната си, обаче а, ние не можем да продължаваме все така. Съжалявам, Сесо Романо може би е най-добрият човек на света, обаче а, не можем да приемам думите му за истина. Той не може да а, отговаря за 6 милиона души, които живеят в кампания. Това не е по силите на едно лице и не трябва да се възлага на едно лице. Ние изискваме коректно прилагане на директивата, според която а, въпроси, свързани с устраняване на отпадъците, се решават съвместно от общините и гражданите. До днес още такова решение няма. Така че още веднъж призовавам Европейската комисия, призовавам и председателят Манцони, елате при нас в Кеяно. Ние сме от комисията в Кеяно. Опитайте се да спите в дом там, в това населено място, 250 души са засегнати. Те не могат да спят през нощта, защото просто вони. Вони, това е думата, която мога да употребя. Съжалявам, аз подготвих петицията тук. Може би през септември ще можем да я разгледаме отново но междувременно Европа трябва да даде ясен знак. Асесор Романо, ако той наистина иска да направи нещо, тогава той трябва да тълкува правилно е, закона, отнасящ се е, до е, регионалните органи. Европа говори за рециклиране говори за а, инсталации за рециклиране, а не за а, депа за отпадъци, а в кампания е точно обратното. При нас се говори само за депа и за изгаряне на отпадъци, за нищо друго. Депо, депото Каяно, както и другите депа, се изграждат върху депа, които преди това са били незаконни, примерно в Камора. И там тонове от отпадъци се скланират. И това са азбестови отпадъци. А преди са били складирани такива, а ние върху тези а, е, стари депа за азбестови отпадъци изграждаме нови депа. При нас е, също в южната част има 6 болници, които са отдалечени е, максимално на 2 км и половина от депото в Каяновия. Просто не може да си представите това какви са били критериите. Е, приключвам. Извинете за това, че е, съм малко е, развълнуван, но скоро приключвам. Това, което накрая каза асесор Романо, ние трябва да разширим депата за отпадъци в Неапол, в Каяно и трябва всички членове на Европейския парламент да дойдат при нас и да видят на място как изглеждат нещата. Подвезови, където е всъщност място, което е включено в списъка за световното културно наследство на ЮНЕСКО, там се откриват депо, разширяват се депа, изграждат се нови до болници, до жилища. Говори се също за инсталации за изгаряне на отпадъци, че ще се строят, но съжалявам, това не е правилният начин. Благодаря, казва председателя. Това, което казахте сега в отсъствие на асесор Романо, със сигурност ще му бъде предадено. То ще бъде отразено в протокола на заседанието и той със сигурност ще даде точни отговори на това, което посочихте вие в последното си изказване. А иначе аз трябва да посоча, че като че ли е, някои от нещата, които изнесе асесорът, не бяха като че ли разбрани правилно. Много от нещата, които бяха казани днес, е, бяха преди това казани от членове на нашата комисия, формулирани са изменения, е, ще бъдат включени през септември в документа, който ще бъде прият до края на септември и след това ще бъдат е, представени на следващото заседание на комисията. А Междувременно ще бъде изготвен детайлиран протокол за заседанието, но би било добре, ако представителят на комисията представи писмено установище по разглежданата тема, т.е. вашето становище на комисията по това, което ние можахме да установим на място и което отговаря на фактическите обстоятелства. Освен това, можете да посочите в доклада какво трябва да се направи, какво е направено и какво в миналото не е направено. Ние съвсем ясно имаме решение, съдебно решение, което посочва е, недостатъци и нарушения. И е, аз мисля, че комисията е, ще трябва да се произнесе още веднъж, естествено възоснова на съдебното решение. Ще видим какви са и становищата на компетентните органи, които са задължени да реагират. Също така ще видим и е, комисията какви пояснения ще внесе в писмена форма, които ще се включат допълнително към документа, който ще приемем през септември. Благодаря. Приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Ние сме наистина много изостанали с времето. Точка 16. Никой не се е явил от вносителите по тази точка, а следващите точки по тях е, има е, явили се вносители, за това ще изтеглим обсъждането на тези точки, така че ако нямате възражение, ще започнем веднага дискусията по точка 17. Ерман Менела, от името на Федерал Берги и Зуле Минори. Давам му веднага думата, за да а, представи своите доводи и може би да ги обогати с други елементи, които са настъпили междувременно. Знаем всички за какво става дума. Може би има и нови подходи, нещо, което трябва допълнително да се представи в комисията. Благодаря на Европейския парламент благодаря на комисията, че ми дава възможност да се изкажа. Федерал Берги и Золе Минори всъщност е, е предприятие, което осигурява фериботни връзки между континенталната територия на Италия и нейните острови. Разбира се, ние също страдаме от економическата криза, което се отразява и на заетостта при нас. Петицията беше е, изготвена на база на проект за приватизация в Ирения има следния проблем. Ние го представихме пред настоящата комисия в парламента, именно, че много фариботни линии вече не са рентабилни и операторите не искат повече да ги експлуатират. Има линии до малки острови, Марети, Мобон, Смотретене и, както казах, тези фериботни линии вече са економически неизгодни. Е, можем да допълним нашата петиция с текст, който беше прият от Италианският орган за защита на конкуренцията по тези фериботни връзки в Неаполския залив – беше казано, че се нарушава член 81 от договора за Европейския съюз. Този член се отнася до конкуренцията и аз искам още веднъж пред комисията и парламента да кажа какво посочи нашият орган за защита на конкуренцията. Между другото, ние получихме отговор от Европейската комисия на 11 май 2010 година. Обаче е, в този отговор не се засягат всички наши въпроси. Това, което е важно в е, този отговор е последната му част, където става дума за е, правата на за правото на Европейския съюз, е, т.е. за европейското право, също така предпочтителни права, свързани с закупуване на недвижими имоти. Много често се получава така, че е, не всичко е уредено както трябва. Давам думата сега на представителя на комисията Джовани Мендола. Е, благодаря ви. Искам да е, взема на кратко отношение по казаното от носителя на петицията. Става въпрос за петиция която засяга е, публична услуга, е, морския транспорт е, към малки острови в Италия. По силата на петицията се иска комисията да се намеси, за да избегне приватизацията на тази обществена услуга. Това е същината на петицията. Una cosa, e cioè che eh, gli stati membri sono perfettamente... Eh, Комисията отбелязва две обстоятелства. Първо, държавите членки са напълно свободни да организират обществените услуги, които според тях са от първа необходимост. Те са свободни да ги организират е, както искат. Имам предвид на първо място морския транспорт. Ето защо ако дадена държава членка прецени, е, че към даден остров трябва да има ежедневна връзка или връзката трябва да бъде с много бързи кораби, или трябва да се спазват изисквания за удобство, тогава държавата членка ще си вземе това решение и комисията не може да й наложи нищо. Не искам да разочаровам вносителя на петицията, но комисията не може да задължи държавата членка да осигури е, тази обществена услуга. Държавата членка е свободна да извършва услугата и да я организира. Комисията не може да наложи на държавата членка е, е, определени критерии за обществена услуга. За сметка на това обаче, по силата на общностното право и което е предвидено и от петицията, е обществената услуга да се извършва при спазване на правото за конкуренция. Тоест, е, е, един е, оператор на обществена услуга, избран от държава членка, ще бъде избран след гарантирана конкуренция, евентуално след тръжна процедура, за да се гарантира равния достъп е, на всички оператори, които могат да извършват такава услуга. Сега, за морския транспорт и крайбрежното плаване, ако се окаже, че има недостатъчен пазар, недостатъчни връзки, тогава държавата членка обявява търг и по силата на този търк ще избере оператора, който извършва тази услуга на възможно най-низка цена или е, на цена, която отговаря на наличните средства. Ето защо, четейки петицията, се опасявам, че тя изисква комисията да се намеси в организацията на морския транспорт в Италия – това не е от нашите правомощия. Иска се от нас да избегнем либерализацията. Това също не е от нашите правомощия. Ето защо е, не можете да упрекнете че комисията, че не се е намесила а би трябвало, защото това не е от нашите правомощия. Председателката, иска ли някой да вземе думата? Добре. В такъв случай аз бих искала да задам въпрос на представители на комисията, защото е, изпитвам известни е, така, известно и чудване. Е, още като, изпрат, като прочетох документа, който ми беше изпратен и като ви слушам, продължавам да изпитвам съмнения. Не знам дали петицията е неправилно формулирана, дали е, е неясна, но оставам с впечатлението, че това, което се иска, не е точно това, което вие твърдите. Да се намесите, за да се регламентира морския транспорт. Не се иска това в петицията. Петицията настоява или по-скоро пита – при положение, че е, това е транспортна връзка, значение, което може да се приватизира, Италия да спазва изискванията за економическа, социална и териториална цялост на страната. Дали по този начин Италия спазва правата на гражданите, които са в е, отдалечени райони, е, в райони с неблагоприятно положение – в Комисията по регионално развитие често се говори за такива проблеми. Е, вчера говорихме за становище на регионалната комисия. Е, трябваше ние да поискаме мнение от Европейската комисия е, в рамките на морската политика, когато трябва да се определя какво означава интегрирана морска политика – може ли комисията да отдаде по-голямо значение на необходимостта от спазване на правата на гражданите? Права, които току-що изброих. Комисията може ли да продължава да настоява да се гарантира мобилността както на пътниците, така и на товарите? защото мобилността е съставна част от функционирането на вътрешния пазар – така че тук не можете да твърдите, че е, това не е от вашите правомощия. Говорим също така и за насърчаване на морския транспорт на малки разстояния, както и вътрешното крайбрежно плаване, за да се осигури е, по-добра връзка между е, крайбрежните райони и островите. Аз не мисля, че този документ от Комисията за регионално развитие е извън обхвата на общностното право и е извън правомощията на Европейската комисия. Искам да ме осветлите по този въпрос. Освен това, вие твърдите, че това е чисто европейско решение което не е проистича от правомощите на комисията и на общностното право. Но документът, който ни е изпратен, е, говори за, е, за дело за нарушение на общностното законодателство. Така ли е? Италия реагира ли? Е Вие изпратихте ли мотивирано становище на Италия? Е, вие ще съдите ли Италия за нарушение на общностното право? Е, става въпрос за приватизация, която в момента тече в Италия. Приватизация, която по принцип спазва изисквания на Европейския съюз е, всички държави членки ги спазват при либерализирането на пазара. До сега обаче комисията не е дала зелена светлина. До сега е, комисията е, не е дала становище по същество. Тя очаква да разгледа всички документи, свързани с приватизацията. Тази приватизация, която се предвижда да се извърши в Италия. Между документа, който получих и документа, който четях, има разминаване, е, защото вие просто се самообявявате за некомпетентни. Вие може да не сте компетентни, обаче нашата комисия бди за спазването на основните права на европейските граждани. Необходи са ни гаранции и от своя страна ние трябва да гарантираме мобилността. Това е основно право на европейските граждани. Не виждам как комисията може да се самообяви за некомпетентна или да обяви, че това ни я интересува. Това ми е, е въпроса към вас, господин представител на комисията. Може би предпочитате да отговорите писменно, така или иначе аз ви давам думата. Искам само да уточня някои технически подробности, госпожо председател. Сега, искане за проверка за съответствие на приватизацията на консорциума Тирания при спазването на правото на мобилност на пътниците. Според нас това искане за съответствие няма никакво правно основание, защото е, не се изисква съответствие с изискването за мобилност. Това не е предвидено. На няколко пъти сме били изправени пред подобни ситуации. Дори да ви се струва парадоксално, аз е, мога да ви уверя, че ние не отговаряме е, за минималните услуги към даден остров или към друг. Ако изобщо няма такъв транспорт, комисията не може нищо да направи. Обществените услуги зависят от свободното функциониране на пазара, от свободния пазар. Така че за комисията подобна приватизация не е нарушение на общностното право. Сега, в общото право има различни принципи, различни правилници във връзка с правилното функциониране на вътрешния пазар и е, вътрешния пазар на морските услуги. Тук е напълно възможно да се каже, че комисията не е спазила всички изисквания. Комисията е започнала разследване, все още няма дело по нарушение, все още сме на етапа на мотивираното становище. Договорите за обществена услуга са изтекли през 2008 година. Това са договори с консорциума Тирания. Комисията очакваше да започне тръжна процедура и за това и започваме предварително проучване, защото тръжната процедура не е започната, не е обявена. И е, след като протече тръжната процедура, ще преценим дали е, трябва да заведем дело. Е, ще заведем дело, ако тръжната процедура не спазва изискванията за отдаване на обществени поръчки. Това са областите, които можем да проверяваме по силата на нашите правомощия. Естествено, че има и политически съображения. Винаги има политически съображения в политиката за транспорта. това предизвиква известна сдържаност и резервираност от държавите членки, но за момента нямаме никаква друга възможност. Нищо не можем да направим. Сега, председателката, а, ние спазваме, че все пак а, а, трябва да отговорите на едно изискване. Минимални обществени услуги. Това е в директивата за услугите. Това е задължение на Европейския съюз. Казвате, че това не било от вашите правомощия. Аз се чудя дали сте запозната с общностния правилник. Ние сме е, политическа инстанция, и за това смятам, че трябва да зададем въпрос на комисията, за да сме сигурни дали тази част на директивата за услугите е отпаднала. Аз смятам, че е, под тази директива се изисква гарантиране на минимални обществени услуги като казвате, че дадена държава членка има право да е, унищожи връзките с дадена част от територията й, ми съобщавате е нещо нечувано е, е, е, при моето скромно познание на общото право и на директивите не ме убеждава вашия отговор. И за това смятам, че петицията трябва да остане открита ние ще продължим нейното е, разглеждане на следващото заседание на координаторите. Сега е, искам да попитам вносителя на петицията, искали да се изкаже. Заповядайте накратко, ако обичате. След това преминаваме към следващата точка. Искам да ви кажем, че ние не сме против либерализирането и приватизирането, защото самите ние сме частни оператори. Обаче искаме връзката да се осъществява това не се отнася само за италианските острови, това се отнася и за други малки острови в Европейския съюз. Е, трябва да има минимална услуга, трябва да има. Комисията се е намесвала в други случаи и дори е осъдила италианската държава за това, че прекомерно е намалила услугите. Примерно, връзката между Неапол и Капри. Едно време имаше конкуренция. Сега има само един оператор. Спазва ли се правото за конкуренция, на конкуренцията? Председателката, да, чудесно. Мога ли в такъв случай да предам на комисията документите, които съм донесла? Аз лично имам чувството, че италианските власти не спазват е, договорите. Добре, председателката казва, ще продължим е, проучването на случая през септември. Може дори да предвидим устен въпрос в пленарна зала. Благодаря ви. В такъв случай нека да преминем към следващата точка от дневния ред. la petizione scritta al punto diciotto presentata da un cittadino irlandese. Точка 18. Ирландски гражданин. Господин Джон Макс е тук. От името на прият... приятелите на Пензанс. Пристанището Пензанс имате дума. Благодаря ви, господин... госпожо председател а, бих искал да ви а, поздравя от името на моите съграждани. Благодаря ви. Аз съм от Пензан, град на два, с 20 000 души на югозападния бряг на Корнуел, един красив град с елегантни сгради и туризъм, но всичко това е, в момента е под заплаха. В, сред, в средата на нашата хубава крайбрежна алея до старото пристанище беха построени нови съоръжения. Ако тези съоръжения бъдат наистина построени и завършени, това ще, не, ще, наруши, ще наруши един от и ще бъде, ще загрози един от най-красивите е, сгради и крайбрежия на е, е нашата страна, къде, където има сгради от е, 17 е, век. Е, ще, ще се, ще се наруши е, баланса и ландшафта, включително бас, е, басейн, е, викторианските сгради. Ще, това ще представлява заплаха също така и за някои видове е, птици. Казват, че че тези, че, че, че, че тези съоръжения ще е, дадат е, така економически тласък на региона, но това да въобще не е така, тъй като новите фери съоръжения не са предназначени за пътници и от друга страна и, и, и ново, но, новата ферибот линия и новите съоръжения ще бъдат прекалено голями, за да могат да бъдат построени и а, ремонтирани и поддържани в местната корабостроителница, като по този начин ще поставят под заплаха и работни меса. Запазването на крайбрежната алея и на туристическите обекти са от огромно и от основно за, значение за бъдещи економически растеж на региона. До, до, до сега последните 19 години Имаше един а, е, оператор до, до, съ, до съседните острови и нещата вървеха успешни. А, каз, казано, как, Съвет, съвет, съвета каза, че по, този, че по този начин ще се запазят работните места, но това абсолютно не е, е вярно. Разбира се, пристанищните съоръжения имат нужда от подобряване и съвъз и усъвършенстване и хората подкрепят тези проекти, но като тези подобрения трябва да бъдат е, като се е, запази е, крайбрежната ивеца. съв, общ, об, общински съвет продължава да настоява на своето и не се вслушва в исканията на а, гражданите. В а, следващите години най-вероятно ще бъдат закрити и хеликоптерната линия между Пензанс и близките острови, тъй като хеликоптерите са а, прекалено стари и вече а, е, линията несигурни. Комисията казва, че изглежда, и подчертавам, изглежда, че е, е, разработването и прилагането на, на, този проект отговаря на правилата, но на практика този е, проект не почива на демократични принципи. беше, беше, беше ни казано, че предишното правителство е взело всички мерки и не трябва да се искат допълнителни разрешения. Всички обаче е, организации, включително Организацията за защита на е, културното наследство, са против, но въпреки всичко е, общинските власти продължават да настояват на своето. Е... Ете и е, е единствената, тя, единственото желание на общинските власти не е да намалят разходите, тъй като разходите ще бъдат покрити с, от европейските фондове, вашите пари. Така че ние очакваме е, ваша, вашата подкрепа за прекратяване на този, под, на този проект, който се подкрепя от местното население. Сега давам думата на доктор Деланге, който е представител на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Ще, ще се опитам да бъда много кратък и да отговоря и да кажа каква е позицията на комисията. Става дума за един а, проект за свързване на островите с Цили с а, пристанището Пензанс. Проекта бе пред, предложен за съфинансиране по силата на програмата за сближаване. Все още не е обаче взето решение за окончателното финансиране на този проект, тъй като няма още окончателно одобрение. Бих искал да е, да, да припомня някои от разпоредбите на регламента за самфинансиране. По силата на този регламент е, властите или органа, който е посочен от държавата членка, е, е отговорен за избирането по съответните критерии на даден проект. Второ, този орган също така трябва да, да, да, да подсигури съвместимостта на този проект с националните и европейските изисквания. Основните принципи, които, се които ще се е, прилагат са следните. Е, то, то, този проект трябва да допринася за постигането на целите по програмата – И още нещо. Трябва да, да се осигури устойчивото използване на инвестицията и е, в устойчив проект. За сега за, за сега се, се прави анализ на е, изпълнямостта на проекта, включително и на е, евентуални е, раз, други варианти. За, съгласно този анализ, е, този проект е всъщност е, за сега най-добрия и, същ, и, същ, и, същ, и същевременно е, представлява проект, който се вписва в, е, устой, в устойчивото развитие. Искам също така е, да кажа, че е, разрешението за планиране трябва да се вземе от британските власти и в този случай от общинските власти. Същевременно трябва да се получи и е, разрешително за строеж, е, тъй като това, е, този обект е записан в списъка на културното наследство. И за сега все още не, не е получено раз, разрешение за строителство. Бих искала обаче да подчертая, е, че всички тези аспекти отговарят на принципите на субсидиарност и комисията е, не може да се намесва, независимо дали е, има вече получени някакви разрешения или не. Ние направихме запитване за начина по който процедурите се прилагат и е, е, британските власти потвърдиха, че тези процедури се, е, се изпълняват и съгласно изискванията. А, те отговориха на всички наши искания и на всички наши а, възражения, т.е. задоволяват, а, за, дават задоволителни а, отговори по на основата на тази информация и на тези анализи Мятам, че що се отнася до финансирането от наша страна, процедурите се спазват е, и е, британските власти не уверяват, че тези процедури отговарят също така и са в съответствие на националното законодателство. Е, колегата Дайлан има думата. Благодаря ви. Uh, благодаря, бл бл благодаря ви е, на, на приятелите от Корнуел, че дойдоха до тук. И аз тук искам е, да взема думата, за да подкрепя е, вносителите на петицията. И това, което искам да помоля е петицията да остане открита, е, за да можем на следващ етап да я преразгледаме. Има четири основателни причини за това за да остане петицията открита. Аз а, а, прочетох много внимателно комисията, писмото на комисията от март месец и в последствие получих още две писма а, от а, местния орган от Югозапада в Англия а, е, и после от Уест Мидълънс от а, юни месец и двете писма обясняват, е, че Държавният секретариат все още изчаква и не е взел решение, за да се види дали ще отпусне е, това разрешение за строеж. Държавният секретар е, се позовава на член 14 и съвета на Кормуел може да предотврати издаването на разрешение за строеж и ако то е издадено, то да се изпълнява. Така че на какво гледаме ние тук? Е, ние виждаме, че предложението е, е насред път и е, мисля, че Днес не можем да обсъдим петицията. Би било преждевременно, защото правителството в Англия все още не е взело решение. Аз не питам тук за субсидиарност, просто ви казвам, нека да бъдем реалисти. Правителството не е взело решение за това как да отговорим ние на петицията по смислен начин. Втората причина, поради която смятам, че е, евентуално решение днес би било много рано, е, че този проект се съфинансира по ИАДФ от съвета в Кормуел. Комисията се е, всъщност е, финансирането по закон не може да се отпусне, докато е, не се одобри плана за строеж. Ето защо това е допълнителна причина да не отговаряме на петицията. Нека да разберем какво точно ще се случи. Сега продължаваме бързо напред. Местните органи от Кормуел са подали молба до правителство в Англия за финансиране. Това е предварително изискване, за да има финансиране по ЕАДФ. E Знаем, че има економическа криза и британското правителство е, прави е, съкръщение на бюджета и иска всъщност да намали е, до 40% обществените разходи е, ето защо е, докато не се получи е, съответното предварително финансиране, е, не можем да решим. И накрая ние чухме, че това ще бъде всъщност нетна загуба на работни места. Ето защо аз не, не трябва да ви напомням, че създаването на допълнителни работни места също е предварително изискване за отпускане на средства по ЕФ по ФРР. Затова нека нещата да останат открити, да получим допълнителна информация. Не ми се дава време да достатъчно за да решавам. Нека да изчакаме. Никой друг не иска да се изкаже. Аз е, също смятам, че тази петиция трябва да остане в дневния ред, защото все още не сме получили отговор нито в е, писмения документ от комисията, нито в е, изказванията, които чухме днес. Аз мисля, че ръководителите на генерална дирекция Реги са дали доста уклончив отговор на въпроса за отпускането на средствата. И сякаш е, комисията не е длъжна да проверява всеки проект по-отделно. Все едно, че комисията не носи никаква отговорност. Ние трябва да имаме предвид и е, реакцията на Генерална дирекция околна среда, която трябва да е, навлезе в същината на проектите, които се финансират от Европейския съюз. Поне да провери е, дали тези проекти е, съответстват на е, изискванията за защита на околната среда. Тук става въпрос за нарушение на законодателството по околната среда, като се използват европейски фондове. Може би това е най-важният аспект, който трябва да имаме предвид. Тези проекти трябва да съответстват на директивата за околната среда. Трябва допълнителна информация от Генерална дирекция околна среда. Eh, После ще видим как ще действаме. Така че сега е, се обръщам преди всичко към Генерална дирекция околна среда. Очаквам е, по-подробен отговор в отговор на петицията. И така изчерпахме и тази точка. Ще продължим е, разискването на въпроса през септември. Аз мисля, че изчерпахме днешния дневен ред. Благодаря на всички. Приятна вакансия. Ще се видим през септември. Не, забравих ли нещо, Дейвид? Е, а вие, о, извинете. Quanto alle petizioni scritte nella parte B, c'è stata una... Е, забравих за петициите е, в част Б. Госпожа Окин, нещо искате ли да кажете? По точка 87. 87. 87 ще не трябва да бъде включена в час Б, тъй като ще стане час от а, номер А. 54, 21 и 22 също ще минат към час А, тъй като ще бъдат обект на доклад от страна на колега. Чудесно. И още веднъж казвам ви приятно прекарване на летния отпуск и до